Добро утро, колеги! Извинявайте за закъснението тази сутрин. Ще започнем с 15-та точка от дневния ред, която е представяне на проучване за наказателно-процесуалното законодателство в Европейския съюз член 82 от договора за взаимно признаване на, е, в е, наказателно-правни въпроси въвежда е, една основа за хармонизиране на някои процедури, процесуални аспекти, по-точно правата на заподозрените, на жертвите и доказателствен материал с възможност за по-нататъчно разширяване. Изле, е, констатацията е, че е необходима известна, известна хармонизация, защото в момента това, което е, е, е факт, не е достатъчно. Тази сфера е доста деликатна, защото често нещата опират до конституционните уредби, конституционните уредби на държавите членки. Например, делото, в случая Мелони, ще чуя малко повече по този повод. Е, и директивата за информация по наказателно-правните е, процеси в Европейския съюз, което е една система е, за отнасяща се до заподозрените. Нямаме хармонизация при допустимостта на доказателствата и мерките за разследване. Е, във всички, по всички тези въпроси е, ще говорят пред нас двама изтъкнати е, експерти, след което ще чуем и нашите колеги. Преди всичко ще чуем професор Ан Вайнберг и след това Елоди Селер – така че да дадем думата първо на нашите експерти. След това ще дадем възможност за дебат по тези важни въпроси. Първо, професор Вейнберг, имате думата. Благодаря много, господин председател. За мен е чест и удоволствие да ви представя накратко заедно с колегата Елоди Селър резултатите от нашето проучване. Няколко думи, за да ви е, така припомним предисторията на това проучване. Както знаете, от близо 20 години вече процедурата по взаимно признаване започна, бе въведена в наказателно-правни дела и тя почива върху взаимно доверие между отделните правни уредби на държавите членки. Много е, се е изписало и е казано от тогава за е, това взаимно доверие. Е, отправени са многобройни призиви към Европейски съюз да сближи наказателно-правните процедури, особено по отношение на заподозрени и обвиняеми. Влизането в сила на Лисабонския договор се оказа да, така повратна точка в, този, в това отношение. Започна едно е, така движение към е, подход, който почива върху ценности. Е, е няколко директиви бяха прияти в това отношение, е, е, седем е, по-точно. Тази за превода за писмата, представяне на правата, достъп до адвокат, представяне на презумцията за невиновност, правна помощ. И в този смисъл целта на нашето проучване е да отидем по-далеч от сферата на процесуалните права, където всъщност започна сближаване. Е, смятахме, че е преждевременно да препоръчваме е, преразглеждане на е, седемте гореспоменати директиви. Така че проучването си постави за цел да открие, набележи други области в тази сфера, където различията между националните уредби засягат трансграничното сътрудничество на място или е преговорите при приемане на европейски инструменти, които имат за цел да засилват сътрудничеството в трансгранични дела. Колкото до методологията, следвахме един сравнително правен подход въз основа на представителна извадка от 9 държави членки – е, които представляват три различни правни е, е, традиции, състезателната и по географски принцип. Тези девет държав, национални доклада бяха Франция, Холандия, Италия, Германия, Румъния и Унгария. Анализа се основаваше на изследване върху 9 национални доклада и интервюта с експерти от европейски институции и агенции и органи, както и интервюта с национални представители на националните администрации в резултат на това ние наблязахме 10, 9 области, в които различията в национално е, в наказателно-процесуалните е, процедури пречеха на трансграничното сътрудничество. Включително и е, Европейската прокуратура ние тълкуваме понятието пречка в най-широк смисъл, а като пречка на ефективното сътрудничество на механизма за сътрудничество, но също така пречка за, на защитата за, на, на правата на, на човека. Девете е, сфери, които набелязахме, са следните е, – мерки по разследване, допустимост на незаконно е, събрани доказателствен материал, а, равнопоставеност в трансграничните разследвания пред процесуално задържане, условия на задържане под Араньози калдара тези дела, дела при отсъствие на обвиняемия, компенсация на жертв, при неоправдано задържане и компенсация на жертва, както и за мерки за защита, за закрила на жертвите. Преди да се спрем накратко върху всяко от тези е, сфери, области, трябва да кажем, че наистина това проучване беше много трудно, е, предвид е, сериозните амбиции, е, обхвата му и времето, с което разполагахме което означава, че е, не трябва да гледаме на него като неизчерпателно. Сега Елоди ще продължи с трите първи точки. Благодаря, Ан, господин председател. Добър ден. Първата област е, е, първата област е мерки за разследване. Ние се е, фокусирахме върху е, правото на доказателства. Е, е, като е, първото различие, което, е, е на което се натъкнахме, е, по отношение на е, следващите мерки е участието на административните органи. В е, някои държави членки това са е, участието на, националните разузнавателни агенции, в други прокуратурата, в други съдие, съдия, съдиите няма обща дефиниция на това какво е, е убедителна е, разслед... Е, принудителна мерка за, мярка за разследване. Няма общи процедури, гранични, различни изисквания и така нататък. Имахме различни компетентни органи, всъщност, които участваха в разследването което е, означава, че европейското законодателство трябва да разшири е, тази сфера и да включва и други участници. Но за да се постигне това, е, трябваше да се водят много сложни преговори и някои от първоначално набелязаните амбициозни мерки постепенно в е, е, е, преговорите бяха разводнени. И е, така че минахме от е, един е, бюро за разследване до една по-децентрализирана структура. В структурно отношение различни органи участваха в тази процедура в отделните държави членки. Компетентните органи също бяха различни. Колкото до основните права, Е, участваха и административни и наказателно-правни фактори в същата рамка на сътрудничество. Това също малко обърква границите между административно и наказателно право. Е, а това е, би могло да бъде много вредоносно по отношение основните права, тъй като лицата не знаят какъв вид право се прилага, дали административно, дали наказателно предвид на това, че е, е при наказалното е, право процедурите са много по-сериозни. Е, Сега за допустимост на доказателствен материал е, стигахме до извода, че няма общо правило за това. Режимите на допустимост е, се различават в огромна степен между държавите членки. Някои от е, тях набират материал чрез, чрез изтезание, което автоматично се изключва. В други държави членки се разчита на решението на съдията. Значи съдията ще реши дали да бъде запазен даден доказателствен материал или ползван, ползван или не. Е, тъй като нямаме европейски правила, е, Европейски съюз решите на двустепенната е, система. Значи за джит, за общите, съвместните екипи за разследване действа за кона, според който изпълняващата държава е решаваща а според Европейската директива трябва закона на издаващата държава да действа, което прави нещата изключително сложни е, ако, например, действате по директивата и извършвате разследване, е, формалностите и процедурите, които е, трябва да се следвате процедурите в държавата, където се води делото. Тогава много трудно може да се, промени, да се провери начина на събиране, на набиране на доказателствен материал. Това е една тенденция, не във всички държави членки, но наблюдавахме подобна възоснова на интервютата и разговорите с националните органи. Това създава сериозни проблеми тъй като когато си е, в е, позицията на е, защитата и има доказателствен материал, който се оспорва, трансграничен такъв, има част от материала доказателствен, който не, не, не зна, за който не знаете как е набран, което много застрашава основните права. Последната сфера е е, е, равнопоставеността на е, тези трансгранични изследвания, т.е. защитата не трябва да бъде поставена в неизгодно положение. Например, ако защитата иска да води собствено разследване, за да набере доказателствен материал, вече се явяват допълнителни проблеми, лингвистични и така нататък, така че е, защото не във всички случаи може, се, може физически да се пътува до е, съответната страна, за да се е, събере материал. И така да минем нататък към четвъртата сфера, което е задържане пред предпроцесуално задържане. Предпроцесуалното задържане, режима на този вид задържане е много от голямо значение. Различията са в продължителността. Някои държави членки са постановили максимална продължителност и когато се постановява такава максимална и, и дори в тези страни тя, тя е различна. В други няма максимум, но се залагат граници, крайни срокове на различните етапи на пред процесуалното задържане и се прави съдебен преглед на всяка степен е, големи различия има в критериите, които е, се използват за да се задейства е, този вид задържане. И това, което е особено така вредоносно, между, това е прага на, на подозрение, който е необходим за да се задейства пред процесуалното задържане. И последният е, група различия, която се отнася до естеството на е, альтернативната форма на задържане, е, също е много различна в държавите членки. Тези различия сериозно така вредят и засягат трансграничното сътрудничество взаимно доверие, зависи от е, различните разбиране на пред е, процесуалното задържане и режимите, както и различните нива на подозрение, които е, са необходими. Разбира се, дълги периоди на такъв вид задържане водят до риска да се застрашат индивидуалните права. Една практика, която е, не се е, приема в е, някои държави членки, които, които отказват да изпълняват заповеди, които за злоупотреба и през просрочване на такъв вид задържане. Тези различия пречат да, на прилагане на така наречените е, рамкови решения по е, е, Европейската заповед за задържане. Тези когато държавите членки желаят да се позват на, на тази практика, често се стига до несъвместимост. Въпреки използването на тези инструменти, е, е, използването на, на тези сметки се задълбочава и от липсата на, на е, диалог между държавите членки. Сега петата област, която създава проблеми, оценка на условията на задържане след добре познатото ни решение на съда в делото Араниози и Дараро. Разбира се, запознати сте с а, решението на съда по това дело. И както знаете, е, това решение съда е, даде зелена светлина на из, е, изпълняващите органи да откажат предаване, ако имат достатъчно основание да смятат, че поисканото лице е, ще бъде изложено на нечовешко и унижаващо човешко достоинство отношение. За да се направи тази оценка, националните органи могат да поискат допълнителна информация от издаващия орган в, е, по отношение условията за задържане. Е, това решение бе допълнено от неодавнашна присъда от 25 юли 2018 година по делото МЛ. Съществуват големи различия между държавите членки по отношение на източниците, на които се разчита, когато се оценява дали да се предаде дадено лице или не молби за информация, изпратени от издаващата държава, също се различават. Такива понякога изпълняващите органи е, отиват по-далеч от молбата за е, предаване информация и, е, и предявяват е, изисквания, допълнителни изисквания е, преди да предоставят лицето. Е, Например, едно от изискванията е да се е, достави индивидуална на, на, на е, килия на лицето, задържаното лице практиките, които споменахме, се отразяват сериозно върху взаимното признаване и взаимното доверие, като варират от вода до забавене в изпълнение на Европейската заповед за арест до отказ за изпълнение. Например, в Германия едно дело бе препратено към Върховния съд 2014 година, свързано с условията за задържане – при изпълнение на Европейска заповед за арест. От 40 такива случаи имаше от 2016 сам. Риск да се е, поляризират държавите членки с добри и лоши затвори също е реален риск, както и риска самите обвиняеми да си търсят по-благоприятни условия. Това създава няколко а, е, така проблема. Е, първо, е, различията в третиране, които създават тези системи между лицата, засегнати от трансгранични дела, а, които трябва да са гарантирани, и а, тези, които участват в национални дела, които не могат да се ползват от подобни а, преимущества. Друг а, проблем е неработещата е, природа на, на, на тези е, гаранции. Например, в е, държави с лоши условия на задържане е невъзможно да гарантират отделни индивидуални килии. Освен това, е, тези условия на задържане сериозно подкопават е, взаимното доверие между държавите членки. И не само в случая с Европейска заповед за арест, но и във всич... по целия механизъм за сътрудничество, свързано с задържане, както и при изпълняване на рамковото решение за е, прехвърляне от, между отделните места за задържане. Шестата сфера е, в която има проблеми, е компенсиране при неоправдано задържане при трансгранични процедури. Тук обаче е, ще ви препратим към нашото проучване, защото няма време да задълбочим е, сега обясненията по него. Седмата седмия проблем е, е делата е, при отсъствие на, на е, обвиняемия. Тук има различни също има сериозни различия в трансграничното сътрудничество и понеже времето ни е ограничено, няма да се спирам и на тази област вие може да се справите с нашето поручване. И сега ще е, дам отново думата на Елоди за последните две е, сфери, на, е, в които има проблеми. Благодаря ти, Ан. Съвсем накратко по последните две области. Правата на жертвите. Знаете, че през последните няколко години в държавите членки се признаха правата на жертвите поради оказан натиск. Въпреки това обаче има различни подходи и различен статут, който се дава на жертвите. Имаше директива, приета през 2004 година във връзка с трансграничното обещетяване на жертвите, но тук няма норми за хармонизация във връзка с сроковете, схемите за обещетение. Съответно има риск от дискриминаторно третиране при презгранични ситуации. Ако си в чужда страна, вероятно по-трудно ще те обещате, отколкото ако си в страната, от която идваш. По отношение на заповедите за закрила на жертвите, отново има два инструмента за взаимно признаване, Европейската заповед за крила, която е от наказателното право и регламента, познат като EPM, който е част от административното право. Само, че тези различни нормативни актове не са се оказали особено полезни. Нямаме време сега да навлизаме в подробности. Обърнете внимание на нашето проучване. Какви са заключенията, които искаме да ви представим? Какво правят държавите членки ЕС, за да се справят с различията? Някои държави членки преследват подхода на сляпото доверие, именно през гранично сътрудничество на всяка цена. Например, когато става дума за допустимостта на доказателствата, има държави, които е, не следят за това как са събирани доказателствата. Някои е, имат нещо като среден е, подход. Признават, че има различия, но те не са чак от такова голямо значение. И освен това, има и държави, които стават все по-неохотни да толерират а, различни разпоредби на хартата за човешки права. Например, член 4. Става дума за местата за задържане, например. Там се проявява неохота. Когато а, става дума за различните подходи, трябва да кажем, че когато сближаването е твърде сложно, неохотата става голяма и няма сближаване, например, по отношение на средствата за правна защита. Ето, виждате и проблемите, на които се натъкнахме в хода на работата по нашето проучване. Преговорите по Нормативните актове са твърде дълги и сложни. 4 години, например, за договаряне на директивата AIO и регламента EPPO. Неправилно изпълнение по отношение на различните запитвания и моби, забавяне, липса на взаимно познаване, комуникация, обмен на информация, несъвместимост. И на последно място непризнаване или недостатъчно използване на различни инструменти. Тук се засяга най-вече европейската заповед за арест. Има искания, които са блокирани. Е, директивата за е, заповедта за закрила не е особено е, успешна. Освен това, мерките за надзор по отношение на предварителното задържане също не са особено ефективни. Председателя, може ли да кажете няколко думи за препоръките, тъй като проучването ви е доста мащабно. Имаме двама докладчици тук, по-добре да чуем и въпроси. Трябваше рязко да ви прекъсна. Кажете какви са препоръките, те са важни и след това ще чуем въпросите на колегите. И така, по отношение на препоръките – Предлагаме да има комбинация от мерки от мекото право и законодателни мерки. На първо място практическите инструменти и мекото право. Ние предлагаме да се създадат дейности насочени към обучение и към повишаване на осведомеността. Би трябвало да се разшири броя на бенефициентите, които се ползват от обучение, например доставчиците на услуги, защото те ще стават все по-важни за сътрудничеството. Това се демонстрира и от проекта за законодателство, познат като e-Evidence. Смятаме, че обучението трябва да включи и някои европейски инструменти, които до сега не са особено познати. Освен това, смятаме, че трябва да се приемат насоки и инструменти за подкрепа за практиците. Трябва да се даде тласък на хоризонталните и вертикалните диалози в рамките на Европейския съюз между различните типове власти имащи. Освен това настояваме да се даде европейска финансова подкрепа в различни области. Например, мерките за разследване, условията за задържане, механизмите за обещетяване при неправомерно задържане и компенсация за жертвите в презгранични случаи. Що се отнася до нашите законодателни в кавички предложения, първо, Настояваме да се консолидира европейското законодателство, да се намери решение на проблемите с изпълнението чрез процедури по нарушение, придружавани от наблюдение. Освен това, имаме и пет области, в които трябва да има законодателни решения и те трябва да бъдат прияти много бързо. На първо място, що се отнася до стандартите при задържане, условията при задържане, трябва да има минимални стандарти, трябва да има минимални стандарти по отношение на оценяването на допустимостта на доказателствата, трябва да се укрепи рамката за съдебно разглеждане, особено когато става дума за предварително задържане и за допустимост на доказателствата. Трябва да се намери решение във връзка с обещетението на жертвите и обещетението за неправомерно задържане в презгранични случаи. Това е за идните няколко години в краткосрочен план. В средносрочен и дългосрочен план също имаме различни предложения, но може да ги прочетете в нашето проучване. Благодаря. Благодаря и на двете ви. Исках да оставя време за въпроси, тъй като тук имаме депутати, които са докладчици, едната по e-evidence, а другата по директивата за наказателно-правното производство. Госпожа Киничи е съдия, тя се занимава с процесуалните права на децата, освен това. Изключително мащабно е вашето проучване. Имате и едно приложение с таблици, съпоставителни по своя характер. Всичко това е много важно за процесуалните права на гражданите на Европейския съюз. Исках да оставя време за въпроси. В нашата комисия наказателното и административното гражданското право като че ли останаха малко на страните, като се занимаваме с много други неща. Аз прочетох вашия текст да се надяваме, че той ще е от полза не само за практиците, но и за депутатите. Аз имах въпрос относно EIO, Европейската заповед за, за разследване. Биргит ще е първа, след това Катерина. Биргит Сипел, благодаря. Благодаря за това изключително подробно проучване. Преди да ви задам въпрос, нека да кажа нещо. Понякога оставам с впечатлението, че макар че едно проучване дава много информация, е много полезно, би било добре да се направи и е, нещо като публично представяне в интернет, за да може всички да разберат за съответното проучване, не само онези, които са в залата или ни слушат е, по интернет. Може би трябва да използвате и Фейсбук, защо не? Много се радвам, че споменавате и израза сляпо доверие. В дебата много често казваме, че трябва да си вярваме. Всъщност проблема не е в доверието, проблема е в липсата на познания за различните системи. Познание, което липсва у самите практици. Имаме много различни правни системи в крайна сметка. Ето защо от дълго време Говорим, например, за предварителното задържане. Системите са много различни. Някой път това се случва на много ранен етап, друг път на много късен етап, а именно, че делото се очаква да започне съвсем скоро. Съответно, обещетението е нещо много важно. Естествено. Но ако съм обект на предварително задържане на много ранен етап. Мога да остана задържан в рамките на една година и след това могат да ме изпратят вкъщи. Може никакво дело да не е започнало, но живота ми вече е провален. Затова много е важен въпрос за обещетенията. Е, съответно, чрез вашите предложения, стъпка по стъпка, би трябвало да променим системите в някои държави членки, защото обещетението, тъй като е свързано с пари само по себе си, няма да е достатъчно. И паричното му измерение няма да е достатъчно. Съгласна съм за подкрепата, закрилата за жертвите. Мисля, че след извършеното престъпление закрилата, защитата е много важна, защото много често говорим за престъпника или закононарушителя, но не говорим за жертвите. И тук не става дума само за жертвите на тероризъм, става дума за жертвите на престъпления. Ето защо мисля, че трябва да повишим осведомеността и да си помислим дали трябва да има европейска заповед за арест във всички случаи, защото понякога системите са изключително различни. И накрая, тъй като споменахте и е, електронните доказателства. Понякога е по-добре да се инвестира в хора, в познания, в развиването на капацитета на нашите системи. Стъпка по стъпка би следвало системите да бъдат хармонизирани, вместо постоянно да се въвеждат нови мерки, като Европейската заповед за разследване. Сега говорим за електронни доказателства, само че дали всичко това ще се приложи, тъй като нашите системи са много различни. Благодаря ви още веднъж. Както казах в самото начало, може би трябва да имаме малко по-засилена кампания, за да повишим осведомеността на хората. Преди да решим проблема с доказателствата в електронен вид, трябва да решим много други проблеми, свързани с самия човешки фактор. Катерина Киничи. Благодаря. Много благодаря, господин председател. Благодаря на нашите гости за презентацията. Искам да кажа, че тя е изключително интересна. Може би трябваше да отделим малко повече време за тази точка, за да обсъдим подробно различните аспекти на това проучване. Така или иначе, то дава повод за размисъл. Много съм доволна. Проучването показва онова, което ние отдавна знаем всички ние, които работим по тези въпроси. Цари атмосфера на а, взаимно недоверие. Предишният оратор вече говори по този въпрос. Няма достатъчно познание за положението, за системите в различните държави и това по-настоящем създава известни затруднения. Няколко коментара и след това въпроси. Мисля, че Биргит беше много права, когато пледираше за повишаване на осведомеността. Не само експертите трябва да знаят за вашите заключения, а въобще широката общественост. Един от ключовите аспекти е да имаме по-добро сътрудничество. За да има по-добро сътрудничество, всички трябва да са равнопоставени. Как се гарантира равнопоставеността? Чрез обучение на европейско ниво. Обучението на ниво ЕС е много важен инструмент. Няколко въпроса. Първият е с по-технически, втория е с по-общ характер. Първо, допустимостта, правилата за допустимост на доказателствата. Възоснова на вашето проучване, до каква степен смятате, че различните подходи в тази област у държавите членки, отварям скоба, знаете, че понякога доказателствата с лека ръка се отхвърлят като недопустими. Та, в каква степен различните е, системи оказват въздействие върху е, разследванията, които се извършват от Европейската прокуратура. Тя вече действа. До каква степен разликите ще окажат негативно въздействие? На следващо място исках да кажа нещо за, за правата на малолетните, но нека да спестя време. Нека да, да говорим за правата на жертвите. Аз съм член на специалната комисия за тероризма. В момента работим по нашите заключения и една от мерките, която предвиждаме е да се създаде, създаде орган на европейско ниво с цел да се гарантира, че всички жертви, независимо дали говорим за терористични действия или за е, някакъв друг вид престъпления, ще получат е, същото или подобно обещетение, независимо от това от а, коя страна са. Какво смятате вие? Председателя, един въпрос. Вашето поручване засяга много важни въпроси, като взаимното признаване и приемането и съзряването на различните инструменти. Да вземем, например, Европейската заповед за арест. Инструментите, които сме приели с времето, се използват на по-широка основа, съзряват. Ако вземем принципа на пропорционалност по отношение на малолетните, например, е, всички тези инструменти са част от един инструментариум, много важен за, за всички нас. Те са в основата на нашия подход по отношение на наказателното право в Европейския съюз. Уважението към Европейската заповед за арест като че ли нараства. Тя се използва повече. Госпожа Зипел спомена обучението на съдиите. Сега на тази заповед за арест се гледа като на възможно най-добрия инструмент за екстрадиция в глобален план. Как да постигнем подобен успех и в други области? Вече беше казано много за хармонизацията в различните сфери. Европейската заповед за арест е, е много критикувана, що се отнася до разследването на престъпления, извършени от малолетни. Какво ще кажете по този въпрос? Говорите за условията за задържане, например. Мисля, че тук има и голям външен фактор. Направили сте разбивка по държави. Ако аз съм част от едно производство в Германия. То, може би, условията, при които съм задържан, ще бъдат по-добри, отколкото в други държави. Дали ставаме свидетели на неохота да се екстрадира по силата на Европейската заповед за арест точно поради тези различия? Смятате ли, че ако има подобряване на условията на задържане в целия Европейски съюз ще се подобри и използването на заповедта. В крайна сметка ние искахме този инструмент. Може би трябва да има цялостен подход, е, обединение. Е, значи обучение от една страна, условията на задържане. Европейската заповед за арест е, много се критикува. Тя е любимото дете на евроскептиците. Как да подобрим положението? Говорите за много въпроси тук, споменавате хармонизацията във всички сфери. Много от нещата, които засягате, са базисни. Те засягат стандартите в различните държави. Всъщност, вие пледирате за това, че добрата хармонизация работи на практика. Европейската заповед за арест работи. Альтернативите са много лоши. Какви са альтернативите? Конвенцията от 57 година? Да чакаме закононарушителите или престъпниците да, да чакат години, за да бъдат прехвърлени в друга държава. Така ли? Не трябва ли, както каза и госпожа Зипел, да заложим на публичността, вместо да бъдем дефанзивни в своето отношение. Мисля, че ако хармонизираме своите производства, това ще доведе до много големи ползи за всички. Засегнати са човешки животи. Мисля, че можем да стигнем до ситуация, в която решаваме сериозни проблеми много по-бързо. Много често политиците се възползват от възможността да нападат различни прияти законови инструменти. Може би заповедта за арест е любимец в това отношение. Вашето проучване обаче показва, че ако установим една добра база, всичко върви по мет и масло. На следващо място, според Конституцията на Германия, според конституционните разпоредби, не може да се екстрадира в трети страни. Същото въжи и за Словакия. Там имаше референдум. Дали може да се прави нещо подобно? Всички тези въпроси засягат сърцевината на суверенитета на държавите. Не трябва ли, както каза госпожа Зипел, да направим една мащабна публична кампания, да говорим за наказателните производства в различните държави, за да знаем за какво в крайна сметка става въпрос, да може всички да осъзнаят за какво става въпрос. Условията за задържане са един от е, критичните аспекти тук. Във вашия доклад говорите за забавения. Защо има забавения? Условията за задържане. Ето, онова, което и аз казвам. Всичко е много просто. Госпожа Кеничи спомена нещо подобно. Искате ли да задържате деца? Не, никъде не искате децата да бъдат задържани, но в някои страни съвсем не искате. Е, не смятате ли, че и тук трябва да дадем някакъв тласък? Защото ако успеем, в крайна сметка Европейския съюз успява. Извинявайте, че демонстрирам такъв прекомерен ентусиазъм четвъртък сутрине. Мисля, че ние сме много дефанзивни в своя подход. Да, става дума за национален суверенитет, но суверенитета трябва да се споделя и трябва да се решават проблемите. Говорихте за меки мерки за обучение на съди. Съдите искат да бъдат обучавани в европейско право. Ето, отново казвам, имаше толкова хули срещу Европейската заповед за арест и тя сега е обаче златния стандарт в целия свят. Извинявайте, че говорих толкова дълго. Um, благодаря ви за изказванията, благодаря ви за коментарите и въпросите. Ще се опитаме да вземем отношение по всички тях. Ако не успеем да го направим, моля да ни извините. по бележките, които направихте най-вече за обещетението за неоснователно задържане при производства с трансграничен характер. Настояваме за това вече от много години насам. За съжаление, едно подобно обещетение до сега реално не е било обсъждано. Има едно много интересно проучване, извършено от Европейската съдебна мрежа на тази тема. В него се очертават основните разлики между отделните национални системи. Очертават се също така и разликите между отделните държави по отношение на производствата с трансграничен характер. Има случаи, при които заподозрените лица не са могли да получат обещетение, въпреки че са били задържани неоснователно за дълъг период от време. Има също така случаи, при които за заподозрените лица е било особено трудно да получат обещетение от издаващата или изпълняващата страна. Мисля, че тази тема, въпреки че не се спряхме подробно върху нея в уводните си думи, действително заслужава внимание. Обещетението е една необходима съпътстваща мярка, ако искаме да се създаде взаимно доверие и да има взаимно признаване. По въпроса за обучението и тримата изказали се изтъкнаха значимостта на обучението. Упоменахте обучението на, магистра... на магистрати, но и не само. Трябва да се обучават работещите в системата на съдебната власт, както и адвокатите-защитници. Изключително важно е да има по-добро обучение за адвокатите-защитници. Има разлика между броя инициативи, подети от Европейския съюз за гарантирането на по-добра защита и обучението на адвокатите за защита. Много от адвокатите защитници, например, не са запознати с директивата за процесуалните гаранции. Въпреки, че по тази директива те могат да използват много добри аргументи по някои дела. Нека се върнам на бележките, направени от двама депутати. Съгласна съм с вас за това, че системата за взаимно признаване е достигнала известна степен на зрялост. Има някои много успешно работещи инструменти, като например Европейската заповед за арест. Запълнени са някои от установените празноти, поне до някъде – като например по отношение на пропорционалността. Вие упоменахте този въпрос, но има и други области, като условията на задържане, където не сме се справили с празнотите. И тук, както казахте и вие, нещата се свеждат до предприемането на практически мерки, до прилагането на вече действащи стандарти, най-вече стандартите наложени от съда в Страсбург, както и от някои от структурите на съвета на Европа. Има според нас реална потребност да се реши въпросът с условията за задържане, като се наложат минимални стандарти. Действително е необходимо според нас да се приеме законодателен акт, уреждащ този въпрос. Разбира се, по него се намесват много фактори, като например въпроса за това дали по договорите има правно основание за Европейския съюз да се намеси. Няма отговор на този въпрос, но в проучването си поне изтъкваме някои аргументи в полза на това, че има такова правно основание. Елоди, по въпроса за условията на задържане и минималните стандарти. Заложени са такива стандарти от съвета на Европа. Проблемът е, че те не се прилагат. А най-сложният проблем е, политическата воля на ниво държави членки в това отношение. За това в проучването си призоваваме за предоставянето на финансова подкрепа на държавите членките, тъй като иначе те не биха инвестирали в тази област. По въпроса ви за допустимостта на доказателствата по Европейската заповед за защита. В първоначалното предложение за тази заповед бе закрепено правило за допустимостта на незаконно събраните доказателства, което в последствие бе заличено. Европейската, по Европейската заповед за защита повечето държави членки просто не обръщат внимание на това как са били събрани доказателствата, от което потенциално проистичат нарушения на основни права. По въпроса за взаимното доверие и взаимното познаване на системите бе поставен изключително силен акцент върху доверието по приятите до тук европейски инструменти. Защо се отправя искане за информация? Отправя се такова искане, защото е било подкопано преди всичко взаимното доверие. Когато се взема решението за предаване, то се взема на базата на получената информация на информацията от издаващата държава. Така че човек трябва да може да се довери на тази информация. В крайна сметка всичко се свежда до доверието, от което проистича порочен кръг. Ако няма и взаимно познаване на отделните системи, то поне трябва да има минимални стандарти. Така държавите членки ще могат да вземат предвид наказателните производства по места. Съвсем накратко за вълшебната думичка, която упоменахте, а именно цялостния, общия подход. Той е от ключово значение, особено сега, когато инструментите за взаимно признаване са достигнали някаква степен на зрялост – на този етап прилагането на цялостния подход е необходимо. Той трябва да бъде приложен към набора от инструменти, прият от Европейския съюз, за да има взаимодействие и взаимодопълняемост между инструментите, прияти до момента от съюза. Това ще е много важно на следващ етап. Благодаря ви наистина много интересни бяха дебатите с вас. Много интересно и съдържателно е вашето проучване. Сигурен съм, че то ще е полезно за докладчиците ни по въпроса за наказателното процесуално право. Надявам се и, че ще подходим по-сериозно към това досие. Имаме и много други много важни досиета, но и това е значима част от работата ни. Още веднъж ви благодаря. Преминаваме към точка 16. Извинявам се на Ярун. Съжалявам, че започваме дискусиите по вашето становище по-късно. Осъзнавам, че е четвъртък. Давам веднага думата на Ерун Ленар, за да ни представи становището си по създаването на програмата Цифрова Европа. Това е една от секторните програми в рамките на МФР. Благодаря, господин председател. Няма проблем, че малко се забавихме, тъй като предходните разисквания бяха много интересни и много полезни. Добре вече можах да ги проследя. Става дума за становище по доклад на ИТРЕ за създаването на програмата Цифрова Европа. На нас се пада задачата да обърнем внимание на тези елементи от този доклад, които спадат към нашия ресор. Целта на програмата е да се подсили капацитетът на Европейския съюз в областта на високопроизводствените изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността и задълбочените цифрови умения. Трябва да имаме по-силен капацитет в тези области. Те трябва да се използват в полза на економиката и обществата ни. Това бе едно от основните заключения на държавните и правителствени ръководители на срещата им в Талин. То широко се споделя и от евродепутатите. Стратегията за цифровия вътрешен пазар е рамката, а настоящата програма следва да гарантира адекватно финансиране на стратегията. Това е важно, тъй като ако Европейският съюз иска в бъдеще да играе роля в прехода към цифрови технологии, трябва да действаме и да инвестираме сега. търсенето на по-високо развити технологии се разраства много по-бързо от предлагането. И за съжаление липсата на такива технологии кара инженерите и други специалисти да се установяват другаде. Има много широка експертна общност в Европейския съюз, която върши чудесна работа. Но, за съжаление, все още пазарите ни не са достатъчно развити в сравнение с пазарите в трети страни. Недостатъчните инвестиции в киберсигурността пък излагат обществата ни на риск. Мисля, че трябва да работим тук в комисията ни именно по въпроса за киберсигурността. Това е и основният акцент в проекто становището ми. Предлагам и още някои незначителни промени спрямо предложението на комисията. Но основното ми предложение, което ви призовавам да подкрепите, е по програмата Цифрова Европа киберсигурността да бъде застъпена по-силно. Тя трябва да бъде равнопоставена спрямо изкуствения интелект, що се отнася до финансирането по програмата. Това бе всичко от моя страна. Ще изслушам сега с удоволствие коментарите ви и разбира се ще работя заедно с всички вас, за да имаме силен мандат и да излезем с силно становище спрямо колегите в комисията ИТРЕ. Благодаря Ерун, един колега иска да се изкаже. След това ще дам думата на комисията.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 Няма съмнение, че има много по-малки, най-вече стопански субекти, които работят в областта на цифровите технологии. Но Европейският съюз изостава. Би било чудесно, ако помогнем на бизнеса да се възползва от цифровизацията, като едновременно с това зачита основните права и правилата за защита на данните. Имаме много възможности за ориентиран към бъдещето подход – има потенциал за нововъведения. Не бива просто да повтаряме старото. Цифровизацията улеснява много неща, като например пазаруването, резервирането на стаи в хотел и други. Можем да правим всичко това от домовете си. За съжаление обаче едновременно с това от цифровизацията проистичат и трудности във връзка с сигурността, достъпа до данни. Има възможност също за манипулиране на отделни лица, както и за манипулиране на избори. Един-два крупни субекта могат да извършват такива дейности. Могат също така да продават данни на други с цел манипулиране на избори по целия свят. Какво означава това? Означава, че ако човек има достатъчно пари, може да си купи и резултати от избори. Всички ние както в лицето на компетентните органи, така и в лицето на гражданите. Можем да се възползваме от новите възможности, които ни дава цифровизацията, но трябва също така да избегнем манипулациите, злоупотребите, да защитим правата на гражданите, както и да гарантираме зачитането на основните права и защитата на данните. За целта трябва да се инвестира повече в научни изследвания, както и в стопанските субекти, в бизнеса. Благодаря. Виждам, че е много кратък срока за внасянето на изменения по становището на Ерун. Мисля, че в становището трябва много категорично да си отстояваме позицията за основните права, иначе няма смисъл от него. Благодаря, Томаш. Благодаря, господин председател. Ще продължа на чешки. Благодаря ви, господин председател. Много се радвам, че мога да се изкажа след Биргит. Не разбрах съвсем дали тя говореше за новата програма Цифрова Европа 2021-2027 или се изказа по общи правила и принципи, които трябва да следваме. Ако се е изказала по общите правила и принципи, то съм съгласен с нея. Два коментара във връзка с новата програма. Специалист съм по бюджетен контрол, работя в тази област и мога да кажа, че има немалко програми, които не са особено ефикасни винаги, когато става дума за учредяването на нова програма, трябва да сме изключително предпазливи, да се запитаме какво се цели с нея. Нерядко сме учредявали програми, които не са били реализирани на практика, тъй като е липсвала информираност сред хората или те не са били запознати с условията по програмите. Понякога с течение на времето е трябвало да бъдат и променени условията, за да работят програмите по-ефикасно. Освен това, не искам да наливаме пари в частни дружества. Програмата Цифрова Европа трябва да е от полза на отделни държави. Целта и трябва да е отделни държави да подобрят инфраструктурата си. Освен това е важно отделни страни да преминат от използването на документи на хартиен носител към цифровизация. Понякога няма възможност да се изпращат формуляри онлайн. Човек е принуден физически да отиде до съответния орган и да представи там документите на хартия. Ако ще финансираме тази програма, то тя трябва да е ефикасна още от самото начало от нея трябва да има смисъл още от самото начало, както и в рамките на целия програмен период. Благодаря. Думата има комисията. Good morning. Добро утро. От името на комисията благодаря за направения щателен анализ. Благодаря ви и за полезните ви коментари. Уверена съм, че заедно можем да, да усъвършенстваме програмата, най-вече, що се отнася до киберсигурността и защитата на данните, теми важни за вашата комисия показаното от последния оратор. Мога да го уверя, че по тази програма не се започва от нула. Тя надгражда над вече съществуващи програми, като механизма за свързване на Европа в областта на телекомуникациите, който гарантира по-добра свързаност между публичните администрации. Надгражда също така и над програмата ISA 2 на английски. Целта е да се надгради над тези програми и да се разширят мерките по тях. А останалите коментари, които направихте, наистина ще допринесат за подсилването на програмата по отношение на киберсигурността, защитата на данните и закрилата на гражданите. Мисля, че ще можем да възприемем повечето от бележките ви по тези теми. Благодаря ви, господин Франц току-що влезе, искаше да се изкаже. Сега ще му дам думата и след това ще се изкаже докладчика. Dankeschön. Das Programm Europa sieht auf den ersten Blick Програмата Цифро Европа е, се обръща към е, бъдещето. 9,2 милиона излежат много, но ако ги разпредели на 7 години, излиза на година по-малко, отколкото по печалбата на Google или Facebook годишната. Но трябва да започнем от някъде и е, трябва разумно да разпределим средствата някои е, забележки, свързани с е, Либе. Е, защита на данните трябва да се разбира и като киберсигурност т.е. Е, съответни технологии и спазване на е, съответния регламент. В член 6 трябва ясно да бъде допълнен е, члена за, за сигурност, киберсигурност или да се добави нов член. Тази киберсигурност се разбира от всички специалисти като допълнителен инструмент, а не като жизнено важен инструмент. Имаме статистически мин, минимални стандарти би трябвало от тук да се погрижим киберзикурността да бъде е, в, е, да се използва хоризонтален подход е, във всички сфери и трябва да заложим и на обучението в тази област. Това означава да се проверяват IT продуктите и те продуктите и да инвестираме в нов софтуер но тези, които се занимават с изкуствен интелект, трябва да внимават да спазват и етичните правила. В противен случай ще се получи дискриминация в тези, които се, задълбоче, се задълбочават в съответните алгоритми и пропускат морално-етичните проблеми. Благодаря за вниманието. Uh, благодаря, е, господин Франц. Е, в заключение, ако обичате. Благодаря много. Благодаря за всички е, коментари. коментарите на социалистите, демократите и зелените е, наистина е, са много уместни, защото това е точно попада в правомощията на тази комисия и аз приветствам тяхното, техния принос. Колкото до това, което каза колегата, трябва да търсим ефективността и добавената стойност, смисъла на всичко това. Те трябва да бъдат засегнати по-добре в тази програма. Е, според мен е, трябва и правителствата, и частния, и публичния сектор да участват, ако искаме да се изгради тази рамка. Публично-частното партньорство е много важно и трябва да го развиваме по е, подходящ начин. Благодаря много. Е, наистина графика ни е доста е, така напрегнат, но се надявам, че ще свършим работата. Да, верно. Ние работим по основни права и трябва да действаме бързо. Ето за това имаме това е, е, е становище, но с теб винаги сме е, в графика, така че благодаря. Благодаря за всички изказвания е, по тази тема. Сега е, темата за връщанията, директивата за връщанията. Имаме актуалния списък на докладчиците в сянка. И така, колеги, Сега минаваме към презентация на комисията за предложение за преработване на директивата от 2008 за връщанията. Това предложение включва пакет мерки, предложени от комисията на 12 септември. Включва и предложение за засилване на европейските е, граничен контрол и е, крайбрежната охрана, както и Агенцията за убежищата в отговор на Европейския съвет от е, 28 е, юни. Ще изслушаме докладчика Аргентини е, по темата, но преди това ще чуем е, презентация от е, Генерална дирекция Холм от господин Тодорачи, който ще ни представи въпросите включително защо, ще отговоря на въпроси защо няма оценка на въздействието. Е, това е един от основните въпроси, свързани с преработване на този, е, тази директива, както и по някои други ключови въпроси. Ще чуем какво има да ни каже. Но е, мисля, че докладчика ще ги маркира отчетливо, така че няма да отнема повече от вашето време. До сега на господин Тодораче от Генерал дирекция Хом е, давам думата, след това е, на госпожа Сарджентини за да представи доклада си, е, както и докладчите в Сянка. Господин Тодорачи, имате думата до, в рамките на 10 на минути. Благодаря, господин председател. Добро утро, господа депутати и госпожи. Споменахте, че това предложение е част от септемврийския пакет. Споменахте, че то идва в отговор на заключенията на Европейския съвет от юни тази година. Според мен това предложение надгражда над опита, който придобихме в последните три години – оглеждайки системите на връщане на държавите членки. В последните е, три години от 15-та насам ние направихме по оценки е, на Шенген, е, шен, връщане от шенгенските държави членки и други. И въз основа на тази информация и констатациите, заключенията по техническата информация, която набрахме в тези мисии, започнахме да е, изготвяме е, заключения и оперативни е, така, действия, които се надяваме да се превърнат в законодателни текстове. Първоначалният анализ, който направихме в основа на информацията, събрана миналата година, след което приехме препоръката и която смятахме, че ще е една стъпка към въвеждането на по-меки е, инструменти, за да убедим е, държавите членки да възприемат е, да адаптират своите национални системи за връщания, за да бъдат те по-ефективни. Това беше целта на препоръката. След препоръката последва напрегната работа в контактната група с държавите членки за допълване и коригиране на наръчника за връщанията. Това приключи миналата година. И колкото до меки мерки, това беше, което можахме да направим. Ако се вгледаме в е, е, конкретните числа, проценти на връщания и развитието им в последните години, заключението е, че трябва да продължим с е, адаптиране, с актуализиране на, на директивата, за да така организираме по-добре на европейско равнище мерките, необходими за подобряване ефективността на национално равнище, но и за създаване на добрите връзки между националните и централното ниво, е, чрез Фронтекс, за да се стигне до по-добри резултати при връщанията. Ще маркирам бързо седемте е, по-големи категории промени в е, директивата. И ако проявите интерес, можем да се задълбочим да, в. Е, тези аспекти, които ви интересуват. Първата група промени се отнася до връзката, която се опитваме да направим между процедурите за обежище и връщане. Такава, засилваме тази връзка, въвеждаме по-ефективни правила е, след е, приключване, връщане, на връщане след приключване на законния престой – което, който се определя и от е, процедурите по е, търсене на убежище, но и по е, намиране на работа от съответното лице. Целта е да имаме ясни, по-преки последствия от отрицателното решение, отказа на убежище. Втората група промени – се отнася до мерките за правна защита. Въвеждаме ясни правила за обжалване, като оглеждаме практиката и е, в много държави членки, ние видяхме големи различия в начина по който приключват процедурите по обжалвания е, и броя на такива в държавите членки и смятаме, че трябва да се внесе повече яснота и сигурност в това отношение. Третата категория групи, промени се отнася до задължението да се сътрудничи е, е, необходимостта от сътрудничество между е, граждани от трети страни и националните органи на държавата, приемащата държава, набелязваме конкретни области, в които се очаква съдействие, сътрудничество и маркираме задълженията на държавите членки и органите в тези държави членки да предоставят информация на гражданите от трети страни за това как ще се осъществява сътрудничеството, какво се очаква от тях и какви ще са последствията от ако не се действат. Първата категория се отнася до промени, които са свързани с системата за доброволно връщане. Все още изработваме правилата за доброволното връщане. Е, това правим въз основа на практиката и е, анализирайки е, помощта на държавите членки, да тъкваме се на една сива зона между условията, при които се предвижда доброволно връщане и при които не. И мисля, че въведахме и задължение да се е, е, въведе, е, въведат програми за интегриране и подпомогнато помагане на доброволното връщане. Повечето държави членки имат такива програми, но решихме, че ще спечелим, ще бъде по-добре, ако въведем положително задължение на държавите членки да имат такива доброволни програми за връщане, защото това би трябвало да бъде най-предпочитаната форма за връщане на мигранти. Петата категория – се отнася отново до задължение, което въведахме в директивата, което го нямаше преди, а именно държавите членки да разработят системи, които ще им дадат възможност да обработват връщанията по-добре и да могат по-добре да предоставят важни данни на Фронтекс, за да улеснят работата на Фронтекс. Знаете, че със същия пакет се опитваме да засилим ролята на Фронтекс в операциите по връщане. И на основен елемент от това сътрудничество е именно един е, добър обмен на информация между държавите членки и Фронтекс, така че разпоредбата, текста, който внасяме, има тази цел. Шестата категория, шестата група промени се отнася до съдържането преразгледахме, ревизирахме правата за задържане, правилата за задържане, въвеждаме минимален прак, нямаше го преди. Не пипаме горната граница, тя си остава в сегашния е, вид, но въвеждаме 3 месеца като минимален прак. Защо? Защото, оглеждайки сроковете е необходими на държавите членки, за да осъществят принудителното връщане, да придобият документите, да могат да организират процедурата по реадмисия, което е сложно. И отчитайки практиките на държавите членки в това отношение, смятаме, че 3 месеца ще е необходимия срок – за да, се, е, да имат органите достатъчно време да организират връщанията. Разбира се, е, може е, този срок да се скъси, ако разбира се, третия гражданин от трета страна реши да напусне доброволно. Третата група промени се отнася до ново въведена гранична процедура, която е, за нас е допълнителна към тази по обежищата, която се обсъжда също като част от преразглеждане на процедурата за обежища регламента за убежищата. И е, тя, както и новата е, процедура е, за връщанията, ще зависи от развитието на преговорите по граничната процедура за убежища. За момента обаче ние свързваме това с сегашното предложение, като целта е да е, да заличим е, така разликите и е, да, да, да свържем по-тясно двете процедури, за да дадем възможност на органите да действат с връщането на граждани, които са задържани на границата максимално бързо. Ще спра до тук и очаквам въпроси, разбира се. Председателя. Благодаря. Сега докладчика с Аргентини има думата. Благодаря. Реших да... Аз доброволствах, е, изразих желание за тази е, директива, защото връщаните са част от процедурата по търсене на убежище, безсъмнено, но зависи как формулираме нещата. Наблюдавам обаче, че не успяваме, когато се стига до връщането на законни мигранти в е, е, техните е, страните, от които идват, а не връщане към места, където не са живели никъде. Това имам предвид. Защо не успяваме? защото а, от срещната страна много често не желая да приема обратно гражданите си, а това е свързано и с а, факта, че ние не гарантираме законови пътища за хората. Така че проблем, част от проблема е проблем, който не можем да решим с директивата по връ... за връщанията. Той, е, това проличава в различните е, преговори по е, споразуменията за реадмисия трети страни казват, окей, ще си приемем обратно гражданите, но искаме да има легални пътища. Така че аз не искам е, да имаме директива за връщанията, според която нашия проблем с е, връщаните е, е, че ние сме е, задържали твърде дълго, е, не сме задържали достатъчно дълго хората. Хубаво е, че има нов член, в който се говори за улесняване е, на доброволните връщания. Това е много важно. Теоретически много държави го имат, но на практика не е доразвито. Е, Членът, който предлагате вие, все още е ограничен, малко ограничен. Повече от членовете и извиненията се отнасят до е, това, че лицето не е, съдейства на органите, че лицето е принудено да ускори връщането си, да се интересен е списъка на критерии за това как да преценим дали някой, е, при някои лица съществува риск да изчезнат или става дума за липса на финансов ресурс. Е, извинявайте, ама кое, е, кое, кой незаконен мигрант не страда от липса на финанси? и кой от е, хората, които незаконно влизат в територията държави членки, не страда от такива, такъв е, е, недостиг. Повечето от тези хора отговарят на изброените критерии в този списък. Така че важно е да работим върху това каква е, какви са основанията, каква е основата, на която да се осъществява доброволното връщане. Затова съм отделила доста време в доклада. Е, честно е, казано, този доклад ми попадна не, отдавна, не толкова отдавна. Все още е, мисля по него. Но трябва да имаме уместна, добра политика за връщането. Това няма, това няма това няма, по това няма съмнение, но основно трябва, трябва да се свърши от държавите членки. Автоматизма, който се забелязва при толкова държави членки, т.е. Е, процедура по връщане, последвана от забрана за е, повторно влизане, не помага. Е, това не може да се автоматизира доброволното напускане и забрана за влизане. Аз мятам, че много по-трудно е хората да си тръгнат доброволно, ако а, наистина а, им се представи и а, забрана за, за връщане. Защото ако има законово а, а, събиране на семейства, след това е, една такава забрана за влизане е, осуетява подобно е, стъпка. Така че ако искаме да влезем в положението на хора, които си загубили статута в Европейския съюз и да видим защо те не напускат и ако искаме да улесним тяхното отпътуване, трябва да вземем под внимание и тази забрана за повторно влизане. Благодаря, Юдит. Ти очерта принципите, които би трябвало да ни направляват. Искам да подчертая и онова, което ти каза в началото. А, повечето хора, които биха могли да работят по това досие, не пожелаха да го направят. Не е особено славно това досие, но пък е много важно. Благодаря за това, че ти си съгласи да го поемеш. Има колеги, които а, са а, номинирани вече за докладчици в Сянка и също са много добри експерти. Желая ви всичко най-добро по това досие. Има нещо, което беше споменато и в началото и трябва да се вземе предвид оценката на въздействието Като се му преди колко време ни остава до края на мандата, една такава оценка вероятно ще е проблем. Едва ли ще постигнем кой знае какъв напредък в рамките на оставащото ни време. Не ми се иска обаче и да действаме точно по обратния начин. Трябва да стъпите на нещо, все пак е, като основа за вашата работа. Отбележете си, моля, за протокола, че отправяме такова искане. Днес е, имаме първо обсъждане на този е, доклад, на това предложение. Искахме да чуем комисията. Има и представители на докладчиците. Ако някой иска да се изкаже, няма проблем. Силви ще бъде първа госпожа Вимбери, която не е докладчик сянка, но ще се изкаже. Ти си докладчик сянка от социалистите и демократите. Е, аз съм докладчик в сянка за моята група и замествам е, колегата за момента е, е, с, е, наистина споделяме интереса към този въпрос. Е, тази директива наистина може да внесе качествена разлика за много лица. Има и важен политически аспект, не само технически. Хубаво е да си припомним каква е целта на тази директива поначало. В Втората тема, която искам да засегна е, е е констатацията, че всъщност връщането на лицата, незаконните мигранти, е. според тази директива е, че е, тази политика, е, за да бъде ефикасна, трябва да дава възможност да се е, намали броя на такива мигранти бих искала на този етап да изразя известна несигурност, известно относно начина по който се прилага тази директива и това, че механичното и прилагане ще се отрези причинно-следствено върху броя на, на връщанията. Разбира се, трябва да се върнем към тези седем точки, които бяха изброени, седемте начина да се подобри положението. В трябва с дискусията е, да доведем до това директивата да е последователна, издържана е, в всяко отношение и е, разбира се, трябва да има и един наръчик за държавите членки, което, което да обяснява държавите членки как да действат, за да може по-стриктно и добре да се изпълнява директивата. трябва да е, най, е, възможно най-точно е, и прецизно да се изработят текстовете за в тези седем пункта, които са, имат за цел да подобрят действието на директивата. Благодаря ти, Силви. Благодаря за това, че ни напомни какво е името на директивата. Върнаха се някои спомени у нас. Благодаря. Разбрах, че има още желащи да се изкажат. Госпожа Вимбери е сега. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията. Един въпрос относно член 6, който е свързан с термина риск от това да се изплъзнеш или да избягаш. Казва се, че тук трябва да се включат, цитирам, поне следните критерии. Те се изброяват. Това обаче не е ясно и не е ясно дали всички критерии трябва да бъдат изпълнени така както са изброени. Ще внеса изменение, нека комисията да поясни. След това, когато четем за съответното място, също се прави препратка към член 6. Комисията е направила оценка в 22 държави. Направила ли е комисията оценка на местата за настаняване или съхраняване във всички държави? Защото в Швеция, например, има сериозни недостатъци в това отношение. Господин Ленърс, съвсем накратко. Нашия докладчик, за съжаление, днес отсъства. Тази промяна на директивата за връщанията е много важна. Директивата не работи както ни се иска. Ако погледнете последните години, ще видите, че имаме много проблеми и предложението е доста закъсняло. Аз е, вярвам на докладчика, без съмнение, но като знам колко бяха трудни преговорите по първата директива, за мен е много трудно да повярвам, че по време на настоящия мандат ще успеем. Вчера чухме ЕАСО. Видяхме каква е тяхната годишна програма. Все още има около 1 милион молби, които не са намерили своето решение. Към август имаме 33% признаване и 36% връщания. Това създава проблем, тъй като ресурсите, инструментите, с които разполагат държавите членки, не са е, безкрайни. Всички средства и инвестиции, които трябва да се използват за осъществяване на процедурата и в крайна сметка тази процедура се оказва неуспешна в много случаи. Е, това не е добре, тъй като тези пари могат да се използват за хора, които наистина са в нужда. Е, хората, които искат да изпълнят е, съответното решение, но имат е, затруднения, трябва да получат помощ. В същото време обаче има много хора, които не искат да се върнат и които възпрепятстват процедурите за връщане. Ето защо в този преглед трябва да се предвидят достатъчно инструменти, за да може да се накарат тези хора наистина да се върнат в страната си по происход. Благодаря. Да, късно е, става дума за преработен текст. Много е трудно да има доброволни връщания. Опита от 2008 година е, беше изключително сложна. Това е нещо очевидно. Папата е католик, можем да кажем и това е очевидно. Всъщност има страшно много очевидни елементи тук, но трябва да се заемем с проблема. Още по-трудно ще е да има и оценка на въздействието, но имаме докладчик, която е готова наистина да се нагърби с тази задача. Има много проблеми, естествено, и вие сте прави, когато казвате, че това ще бъде едно от най-проблемните досият. Няма нужда да заявяваме неща, които са очевидни. Извинявам се, госпожа Гиом ми напомни как стояха нещата предния път. Кой друг иска да се изкаже? Биргит, и ти май ще кажеш очевидни неща. Съвсем накратко, вярно е онова, което каза колегата Ленарс. Какви са трудностите при връщането на хората? Нека да не забравяме обаче, че има някои предизвикателства при връщанията, които не могат да бъдат решени с директива. Много често нямаме споразумения с страните по происход. Ако някой не получи статут на беженец, може да се направи опит той да бъде върнат, но страната по происход отказва да го приеме. Така че нека да не правим директива, която хвърля отговорността само върху съответното физическо лице, вместо да се заемем с сключването на споразумения с страните по происход. В много случаи това е проблема, а не дали хората искат или не искат да се върнат. Нека да не забравяме. Председателя. Това е една от основните трудности. Госпожа Сарджентини го каза в началото. Ако ще работим за връщания, трябва да видим дали така наречените маршрути работят. Дали има и законни пътища. Има толкова много сложни неща. Исках да кажа нещо. Не знам дали видяхте, но под заглавието гласи следното. Принос на Европейската комисия към лидерите, които се срещнаха в Залцбург на 19 и 20 септември. Същото заглавие, подзаглавие се появява и на други места. То обаче не отразява факта, че съвета и парламента са, са законодатели. Наред с трудностите, които очерта колегата Ленърс, виждате, че в този политически климат ще има и допълнителни трудности и проблеми. Аз бих могъл да ги изброя. Някой иска ли да каже нещо положително? <laughs> Нека да се върнем към комисията. Господин Тодораче. И след това докладчика ще се изкаже. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички. Отбелязваме се всички конкретни коментари, направени по разпоредбите. Аз сигурен съм, че ще имаме възможност по-подробно да обсъдим текста в бъдеще. Ще говорим естествено и по същество тогава. Имаше въпроси, коментари с съществен характер. Както вече сме казвали неведнъж, връщанията и реадмисията са много сложни въпроси и те няма да намерят своето решение само чрез тази директива. И ние не казваме, че тази директива ще се окаже панацея за всички връщания. Много често обсъждаме какви усилия би следвало да се предприемат, как да се водят преговори с страните, които определяме като трети, споразумения за редмисии и така нататък. Трябва да се действа на всички фронтове. И то едновременно. По конкретни въпроси. Забраната за влизане. Няма автоматичен характер. Тук между забраната за влизане и забраната за и решението за връщане. По отношение на риска да се укриеш, критериите в член 6 тези критерии трябва да се разглеждат в тяхната цялост, не трябва да се изпълняват всичките. Това е един неизчерпателен списък с критерии. Съда ще решава за всеки случай конкретен случай е дали лицето може да се укрие. Всеки един критерий сам по себе си може да бъде достатъчен сам по себе си. Във втората част обаче казваме, че определенето на риска за укриване се прави а, с индивидуална оценка на всяко отделно лице. Да, има връзка между член 6 и член 9 относно задържането защото е, риск да се укриеш е, е критерий за това дали съда ще реши да има задържане. Ако съда реши, че има риск от укриване, това може да доведе до решение за задържане. Имаше въпрос е, дали като част от оценката по Шенген, която сме направили в двете държави сме намерили проблеми с капацитета за задържане и местата за задържане. Вече казах последния път при дебата при закрити врата, че знаем много добре какво е положението. Знаете, че доклада беше поверителен и съответно не мога да споменавам конкретни примери проблема с капацитета за задържането е нещо, което се повдига много, когато предприемаме така наречените командировки Шевал. И накрая докладчика, каза председател. Благодаря, господин председател. Ще трябва да получа още няколко отговора. Ето един въпрос, например. колко може да се изисква в каква степен може да се изисква от едно лице да подпомогне своето собствено връщане. Когато едно лице, например, е обвиняемо в рамките на някакво наказателно правно дело, не може да се иска то да подкрепи обвинението. Тук в контекста на преработения текст се иска обаче лицето, което подлежи на връщане, да направи нещо подобно. Не знам до каква степен това е приемливо. За мен е неприемливо. На следващо място. Когато говорим за наказателно право, не говорим за определене на минимални санкции. Оставяме това на държавите членки. Говорим за максимални санкции или за минимални и максимални, но никога не определяме минимални санкции. Не знам дали е добре да имаме минимален период на задържане от 3 месеца. Това ще е в разрез с други принципи по други досията, в които работим. Нека да помислим тук. Още нещо. Връщането е една изключително скъпа дейност. И ето защо държавите членки не полагат много усилия в тази връзка. В някои държави членки е, има много работници, които работят нелегално и пребивават нелегално, но всъщност това е толкова широко разпространено, че държавите членки спират е, да проявяват интерес. Средствата, които ще бъдат е, заделени за една функционираща система за връщанията, трябва да бъдат определени от политиците. Това ще бъде политически въпрос. Същото е с решенията за предварителното задържане и системите за гарантиране на предварително задържане. Това е обект на политическо решение. Един от проблемите с, с връщанията е, че държавите членки не искат да харчат пари. Доброволните връщания са проблеми по отношение на третите страни. Разбрахме в Абиджан, че много страни отказват да приемат свои граждани обратно, защо? Защото не могат да обяснат на своите собствени граждани защо се съгласяват на предложения, направени от Европейския съюз. Аз не казвам, че принудителните връщания не трябва да са част от системата, просто казвам, че те са изключително трудни и освен това е много скъпо да се качи някой на един самолет, едно лице, например, с 3-4 души охрана, и този самолет да бъде изпратен към съответната страна на происход на лицето. Благодаря ти, е, Джудит, по отношение на срещите. Е, пропусна господин е, председател, извинявам се. Опитвам се да организирам среща на докладчиците идната седмица или в Страсбург, но първо ще трябва да получа малко повече яснота относно сроковете и графиците. Благодаря ти. Благодаря. Трябва ли сега да направим известна почивка? Пита председателя. Следващата точка повторна употреба на информацията в обществения сектор, преработване е предвидена за 11 часа. Уважаеми колеги, нека да направим пауза до 11 часа. Тогава е насрочена следващата точка. Докладчика отсъства.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 I'm here. So, colleagues, uh, let's uh, go to point 18, the reuse of public sector information. Колеги, преминаваме към следващата точка. Повторна употреба на информацията в обществения сектор. Комисията ни е асоциирана. Следва да излезем с становище по член 53 от правилника. Докладчикът ни по становище е господин Корао. Той ще ни го и представи. От името на комисията сред нас е господин Волман. Ще дам първо думата на докладчика. Не на комисията. Извинявайте, господин Корал. Ще дам първо думата на вас и след това на комисията. Няма да въвеждам подробно в досието, тъй като изоставаме доста вече от графика си. Имате думата, за да ни представите становището. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да съм колкото се може по-бърз. Благодаря на Комисията за предложението за преработване на директивата за повторна употреба на информацията в обществения сектор – според мен трябва да се разшири приложното поле на директивата от 2013, за да се включат и други области от обществения сектор. Така ще се <clears throat> подобри обменът на информация в Европейския съюз, ще се хармонизират и условията за споделяне на подобна информация. Ние призоваваме за по-широк достъп до информация, особено когато това води до предоставянето на по-добри услуги на гражданите, както и до използването на по-качествени данни с цел иновации. В доклада си поставям ударението върху защитата на данни в обществения сектор – Използвал съм данни от Европейската платформа за неприкосновеност на личния живот, за да изготвя предложенията си за зачитане на правата. Повторната употреба на информация от обществения сектор трябва да е в съзвучие с общия регламент за защита на данните. Той се отнася до обработката на всички видове данни. Знам, че има различни гледни точки за това как следва да работи режимът за защита на данните. В становището си се опитвам да изляза с едно приложимо предложение. Спирам се върху защитата на личните и анонимните данни. Тази защита е уредена в общия регламент за защита на данните, който влезе в сила през май тази година. А що се отнася до чувствителните данни, уредени в член 9 от общия регламент. Най-вече данни, свързани с здравословното състояние. Изисквам оценка на въздействието. Дружествата трябва, когато искат да използват подобни чувствителни данни, да направят оценка на въздействието. Трябва да гарантираме възможно най-високо ниво на защита. Предложените методи де-факто копират методите, предложени в общия регламент за защита на данните. Надявам се, че докладчиците в Сянка ще споделят гледната ми точка. Надявам се също да продължим работа в дух на конструктивност, за да приключим колкото се може и по-бързо по досието. Председателят Забравих да опомена в началото, че става дума за предложение за преработване. Така че измененията, които се внасят, трябва да се отнасят до преработената част, която е маркирана в зелено, съгласно член 104 от правилника за дейността а промени към по маркираната в бяло част, не не преработения текст, ще бъдат приемани от председателя само по изключение и при оценка на конкретния случай, ако са необходими по императивни причини, свързани с вътрешната логика на текста или защото измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Трябва да има също писмена обосновка. Господин Бекер представлява докладчика на НП, господин Бони. Благодаря на докладчика ни за изготвеното становище. Директивата за повторна употреба на информацията в обществения сектор разширява използването на информация в обществения сектор като част от европейската економика на данните. Предложеното преработване има за цел да се насърчи и улесни повторната употреба на такава информация. Възприятият подход е да се разшири обхватът на директивата, така че да обхваща публичните дружества и данните от научни изследвания. Премахват се също така и някои от пречките пред повторната употреба. Много е важно, според мен, всички процедури да са да почиват на принципите на справедливата конкуренция. Освен това, трябва да се използва и оперативната съвместимост на системите, за да могат, може да има и повторна употреба на информацията. Органите в обществения сектор трябва да предоставят колкото се може по-рано динамичните данни чрез интерфейс между отделните приложения. Освен това, разходите за анонимизирането на лични данни трябва да са в пълно съзвучие с разпоредбите за защита на данните. Правилата за повторна употреба трябва да почиват изцяло на принципа на защита на неприкосновеност на личния живот и на личните данни. Трябва да са също така и в пълно съзвучие с европейското законодателство за защита на данните. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще работя с вас по това досие. Благодаря на господин Бекер. Някой друг депутат желая ли да се изкаже? Не. Господин Волман от името на комисията. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за проект становището му, както и за това, че подкрепя предложението ни. Поставяте акцента в текста си върху защитата на данните. Няма съмнение в това, че тази директива трябва да се прилага в пълно съзвучие с правилата за защита на данните. Повторната употреба на информация в обществения сектор, свободния достъп до тях и защитата на данните не се изключват взаимно. Те са част от съзнателното отговорно използване на данни в обществения сектор. Освен това, в предложението се съдържат и някои положителни аспекти. То ще окаже въздействие не само върху малките и средни предприятия, насърчавайки заетостта, но и върху неправителствените организации, върху гражданите. Свободният достъп до такива данни ще доведе до разработването на нови услуги и продукти, ще насърчи развитието на изкуствения интелект в Европа, ще гарантира също така и по-активното участие на гражданите в управлението. Председателят благодаря. Господин Корао, искате ли да се изкажете? Не. Крайният срок за внасяне на измененията е 18 октомври. Благодаря на докладчика. Благодаря и на колегите за участието в дебатите. Благодаря на за търпението на всички тези, които изчакаха. Преминаваме към точка 19. Тук ли е докладчикът? Предвидено е изложение на комисията на 31 май комисията излезе с предложение за нов регламент за програма за обмен, помощ и обучение за защитата на еврото от фалшификация за периода 2021-2027 година, така наречената програма Перикъл 4, на базата на член 133 от договора. По тази по това предложение. То следва да се прилага от 1 януари 2021 година. Ще въжи за 27 държави членки. Следва с, чрез това предложение да се продължи настоящата програма Перикъл 2020, която има за цел защитата на евробанкнотите и монетите от фалшифициране. Комисията не е извършила оценка на въздействието. Финансовият пакет, предложен за изпълнението на програмата за периода 2021-2027, ще възлиза на 7 милиона и 700 хиляди евро по настоящи цени. Предходната програма бе с финансов пакет от 7 милиона 344 хиляди. Също по текущи цени в добавък, добавка към упоменатото предложение за регламент е предложен и съпътстващ регламент, разширяващ приложното поле, така че то да обхваща и неучастващите държави членки. Правното основание е член 352 от договора. Този инструмент е едно от досиетата по МФРМ и ще се следва общо, общата позиция на парламента, що се отнася до упоменатите досиета. Господин Де Йонг е сред нас. Ще ви дам думата след малко, но първо ще дам думата на комисията за изложението й. Сред нас от името на комисията е господин Йохан Куф, ръководител на отдел в ГД економика и финанси. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Радвам се, че мога да ви представя програмата Перикъл 4. Настоящото предложение е необходимо, тъй като все още има голяма опасност от фалшифициране на еврото. Според последни данни на ЕЦБ за първото полугодие, около 300 000 фалшифицирани банкноти са били идентифицирани в обращение. Става дума за първата половина на 2018. През 2015, през първата половина на годината. Броят на тези фалшифицирани банкноти в обращение е бил 450 хиляди. От тогава насам бяха въведени допълнителни характеристики за сигурност – благодарение на комбинация от мерки по линия на законодателството за установяване на автентичността и настоящата програма Перикъл 2020, можем да управляваме рисковете. Как подготвихме четвъртото поколение по програмата Перикъл? Бе извършена междинна оценка на програмата Перикъл 2020. Става дума за регламент 331 от 2014 година. Тази междинна оценка на инструмента бе направена от независима трета страна – бе установено, че от програмата проистича добавена стойност. Тя допълва дейността на националните правоохранителни органи, както и на останалите компетентни органи в държавите членки. Освен това, бе направено и още едно важно заключение по тази междинна оценка, а именно, че действията, които по-настоящем се финансират или съфинансират по програма Перикъл, трябва да бъдат продължени. В противен случай ще бъде поставен на, на риск приемствеността на тези мерки. Освен това, при оценката се отчита и специфичната специфичния характер на сътрудничеството. Това е сътрудничество между полицията, правоохранителните органи, и централните банки. Те анализират фактите и представят доказателства на прокуратурите. От значение са и образованията от частния сектор, които също работят по програмата Перикъл. Това е един мултидисциплинарен подход, който бе квалифициран като особено полезен. Комисията в работния си документ, който замества оценката на въздействието, е включила много от елементите от междинния преглед. С законодателите бяха уведомени за резултатите от прегледа в съобщение на комисията от 2017. Бе проведено и обществено допитване за програмата Перикъл 4. В рамките на това допитване получихме 30 отговора както от е, физически лица, така и от публични органи. Тяхната оценка е положителна. Те препоръчват продължаването на срока на действие на програмата Перикъл и след 2020. Правното основание за участващите в програмата държави членки е член 133. По него се предвижда обикновената законодателна процедура. Предвидено и становище на ЕЦБ, което бе изискано и получено от съвета. Програмата Перикъл, както вече казах, допълва действията на национално ниво. Държавите членки са на предната фронтова линия при защитата на еврото от фалшификации. Техните правоохранителни органи и други специализирани национални национални органи следва да гарантират защитата на еврото. Съгласно Женевската конвенция от 29 година, всяка участваща държава, включително и всички държави членки, които са ратифицирали конвенцията, следва да има национална служба, координираща мерките на ниво полиция в борбата срещу фалшификациите. Следва също така да се гарантира еквивалентно ниво на защита както на националната валута, така и на чужди валути. Еврото е единната валута на Европейския съюз. Тоест, необходими са допълващи мерки на европейско равнище, наред с националните действия. Затова и според комисията програмата Перикъл трябва да продължи и след 2020 година. Тя е в съзвучие с други програми, като програмата ТАЕКС и други. Съвместима е с тях, поради което и внесохме настоящото предложение. Какво представлява програмата? До голяма степен – по нея следва да се гарантира приемственост по настоящата програма Перикъл, т.е. по регламент 331. Поставя се акцент върху защитата както на банкноти, така и на монети. Миналата година около 170 хиляди фалшифицирани евромонети бяха установени в обращение. Освен това, много банкноти и монети се изземат от полицията още преди да бъдат пуснати в обращение. Новата програма следва да гарантира приемственост, да гарантира също така и устойчивостта на публичните финанси. в добавка към действията на държавите членки и международното сътрудничество. Международното сътрудничество е много важно във връзка с защитата на еврото от фалшифициране. Подпомогнахме, например, компетентния орган в Испания в борбата му срещу фалшифицирането на валута в Южна Америка. Защо точно Южна Америка? Южна Америка е гореща точка, що се отнася до фалшифицирането на валути, както на долара, така и на еврото. Там и долари, и евро се фалшифицират от престъпни групировки, например в Колумбия, които извършват трафик на дрога, както и изпиране на пари. Трябва да разполагаме с необходимия капацитет, за да подпомогнем компетентните органи в Колумбия и Перу в борбата им срещу фалшифицирането на валути, като поставим специален акцент върху защитата на еврото. Установили сме и специално взаимодействие с разузнавателните служби на САЩ. Те се опитват да убедят компетентните органи в Перу и Колумбия да отдадат приоритетно значение на борбата срещу фалшифицирането на долара. Работим заедно с Европол, както и с съответните национални органи в Европейския съюз, да подпомогнем Колумбия и Перу в борбата им срещу фалшифицирането на еврото. Много важен е въпросът за мултидисциплинарния подход по регламента. Целевите групи по програмата Перикъл 4 са за това същите като целевите групи по новата програма. На предната фронтова линия са полицията и съдебните органи, следвани от националните централни банки, националните центрове за анализ на фалшифицирани банкноти и монети и накрая научно-изследователските институции. Финансираме, например, съвместен проект за разработването и подобряването на характеристиките за сигурност за две евромонети, които все още много често се фалшифицират. Ще има съфинансиране по новата програма Перикъл – в тази посока, включително и за научно-изследователска дейност. Какви действия са допустими по програмата? Сред тях са обменът на най-добри практики и на информация чрез семинари. Освен това, предоставяме и техническо подпомагане на онези органи, които се нуждаят от такова във връзка с анализа на банкнотите или на фалшифицираните монети. Освен това, както вече казах, се съфинансира и научно-изследователска дейност. И на последно място, но не и по значение, бенефициентите могат също така да закупуват и оборудване, което може да се използва от компетентните органи в трети страни, като например устройства за идентифицирането на фалшифицирани банкноти и монети. Такива бяха закупени от органите в Италия и се използват от компетентните органи в Черна гора. Както знаете, в Черна гора се използва еврото като официална валута. Така че там има проблем с фалшифицирането му. В западно-балканските държави има опасност от разпространение както на фалшифицирани монети, така и на фалшифицирани банкноти. Комисия, програмата се управлява пряко от комисията. Предоставя се безвъзмезно финансиране. Процентът на съфинансиране е 70% при надлежно обосновани случаи. Нивото на съфинансиране може да се увеличи до 90%. Малка част от финансирането е посветена на обществените поръчки. Тоест, комисията може да сключва рамкови договори, например, за да се организират срещи, посветени на защитата на еврото. Организирахме, например, с съответните отрасли среща, посветена на подобряването на сензорите в машините за анализ на фалшифицирани монети монетите от 1 и 2 евро, например, имат характеристики за сигурност, които не се ам, засичат от такива устройства. Затова и на заседанието говорихме за подобряването на сензорите. Всяка година се приема работна програма, взема се също така и решение за финансирането. По въпроса за мониторинга на програмата, вече имаме ключови показатели за изпълнение. Три се отнасят до осезаемите резултати. Тези показатели могат да бъдат актуализирани от комисията чрез делегирани актове. Това са някои от новите елементи по настоящото предложение. И ако имам още време, мога да продължа. Председателят, мисля, че това беше достатъчно. Благодаря ви за отличното представяне. Сега давам думата на докладчика и по двата доклада, господин Де Йонг. Uh, um, Благодаря, господин е, председател. Целта на тази програма, разбира се, е значима за всички нас. Няма съмнение, че фалшифициране на еврото и защита срещу фалшификация е основен наш приоритет за всички нас и за всички държави членки. Но пък е, вие в началото още казахте, господин председател, че е, не е правена оценка на въздействието и ако навлезем в една така ускорена процедура, информацията може да спре е, е, работата по документа. На мен ми липсва такава е, оценка, господин председател, защото всичките ми наблюдения са по бюджетния аспект. Сега няма да говоря тук за конкретни числа, но е, въпросът е как е, най-ефективно да, да постигнем целта си. Първото, което е, трябва да кажа е, че целта на програмата е да се предотвратява и да се борим с е, измами, свързани с фалшификация на валута. Това е свързано и с конкретно способността на нашата економика и стабилността на публичните финанси. Това е много важно. Няма две мнения по въпроса. Но също време, ако хората наблюдават какво вършим, а факта, е, че в ръцете им е паднало фал, фалшиво евро и, и някой продавач им каже, това е, тая е банкнота или е, монета е фалшива, това е проблема. И това е по-важно, отколкото конкурентоспособността и публи, публичните финанси, а именно доверието на хората в парите, с които си служат ежедневно. Така че трябва да засилим целта в този смисъл. Сега бюджетния контрол ще започна от приложението, защото важно е да имаме важни показатели за изпълнение. И при програмите обикновено важен е бизнес подхода. Показателите са много така разписани на половин страница. Първи е броя на фалшифицирани евро, които са открити. Значи какво означава това? Ако има повече открити, програмата е била успешна или не е успешна? Защото колкото повече разкриваш, значи толкова повече има. И тогава какво сме постигнали с тая програма срещу това престъпление? Защото целта ни е и да предотвратяваме фалшификациите. Така че трябва много внимателно да се гледаме в показателите. Това е само пример. Значи, показателите не ми казват нищо за това колко е ефективна програмата, а по-скоро резултата от, от е, на, фалшификациите. А това е нещо съвсем различно. Значи, ако въпросът е, е, имало ли е смисъл от инвестиции в тази програма, трябва да търсим отговора другаде. Значи тази част трябва да засилим, да стане ясно, че гледаме от различна гледна точка. Има различни аспекти. Е, превенция, което е смисъла на тази програма, за да си дават хората сметка, да знаят, че има фалшификации, малки и средни предприятия да знаят, че съществува такъв риск тогава ще има е, добавена стойност и вече правоприлагането. Но правоприлагането не е само държавните членки, Европейската централна банка трябва да действат, но и Европол. И според мен много трудно е винаги работата е, е допълваща, винаги има препратка към други органи, но аз не мога да кажа точно къде започва тази програма по правоприлагането. Например, какво оставя след себе си Европол, какво не е направил. Знае, че те много е, вършат е, в тази област. Но това, което искам да се избегне и което липса в тази програма, а го има в други, е да се избегне е, вливането на тези пари, е, да се избегне е, двойно финансиране и аз също това не виждам много гаранции тук. Това са е, общи бележки. Подкрепям програмата определено, но имам критични бележки относно бюджетния контрол. Председателя. Благодаря. Аз не, не знаех, че Европол има такава правомощие за контрол е, при правоприлагането. Сега го научавам. Госпожа, госпожа Ченичи. Благодаря, господин председател. Благодаря на представители на комисията за това, че дойде пред нас да представи тази програма. Както вече бе казано от докладчика, това е наистина много важна програма. Тя защитава европейската економика а не просто да, да гарантира сигурност на гражданите парите, които ползват. Целта е да се бори срещу организирана престъпност, много, много национална такава престъпност, която всъщност се крие зад такива престъпления и незаконни действия. Много от това, което исках да кажа, го чухме вече и то е абсолютно актуално. Това, разбира се, не би трябвало да омалуважава в е, смисъла на тази програма. Междинният доклад, е, е, предварителният доклад е, е интересен, но наистина аз не виждам оценка на въздействието. Може да се каже нещо по този въпрос, ако обичате. И е, няколко думи по е, показателите за изпълнение, е, за ефективност. Разбира се, трябва винаги да сме сигурни, че програмата отговаря на очакванията ни. В презентацията си комисията, представителя на комисията, спомена за е, увеличаващи се наброй външни е, операции по фалшифициране, т.е. извън Европейския съюз. Значи, тук не говорим само за латиноамериканските държави, но както излиза от неодавнашни разследвания, е, става ясно, че такива е, центрове има в е, средиземноморски, балкански страни, включително Китай, която скоро бе така уличена като център за фалшификации. Трябва непрекъснато да актуализираме мерките си в тази област. И председателя ни си не подчерта значението на Европол. Европол – координира полицейските действия, свързани с пускането на е, фалшифицирани евробанкноти в тъмната, е, на черния пазар престъпният сектор е, подобрява непрекъснато усъвършенства методите, така че ние не трябва да изоставаме. Трябва да, да продължим да се борим с организираната престъпност и да гарантираме сигурност на гражданите си. Така че чрез е, програмата Перикъл трябва да се опитаме да предотвратим е, това срастване между е, операциите по фалшифициране и търго, черната, е, черния пазар. Благодаря на докладчика за работата, особено когато говорим за контрол върху финансите трябва да има координация между различните механизми за финансиране в е, многогодишната финансова рамка, за да можем да делегираме и да изпълняваме. Съответно, програмата Перикъл до 2020 не се не отговори изцяло на, програм, на целите, които поставихме в работната програма работните програми е, трябва да се изпълняват чрез делегирани или актове по изпълнение. А готов, е, годишните е, работни планове трябва да формулират приоритетите, които ще се финансират. Въпросът ми към комисията. Смятате ли, че това трябва да става чрез актове по делегация или чрез актове по изпълнение? Програмата работи добре, моята оценка е положителна и е, смятам чрез е, предложените си за изменения да допринеса и чрез работата си да допринеса е, към проекта на Денис Де Йонг, за което му благодаря много. Благодаря, Катерина, председателя. Това е последната точка от този ден. Значи, ще свършим след тази точка. Да помоля господин Де Йонг, ако има да каже нещо в отговор на господин Чиничи, съвсем, на госпожа Чиничи, съвсем кратък отговор, след което ще закрием, ще приключим. Съвсем кратък отговор имате, ако обичате. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика, господин госпожа е, за, за така положителните оценка на тази програма. Е, микрофона ви. Този работен документ е, замества оценката на въздействието. Това е хоризонтална черта на повечето програми, които имат ограничен бюджет. От друга страна, при Перикъл имаме преимуществото, че имахме неодавнашен преглед, е, средносрочен преглед, който доведе до една задълбочена оценка на, вътрешните, на външните възложители за ефективността, финансовата ефективност и баланса между разходи и е, е, приходи по програмата. Така че по своето съдържание тази точка може да бъде заменена от средносрочния преглед. Колкото до основните показатели за резултати, те бяха опростени в резултат на една от препоръките в средносрочния преглед. Т.е. това да бъдат показатели, които са добре, лесно измерими и които имат качествен характер, така че въведахме с тази цел обратна връзка и реакция от потребителите. Делегирани акт ще даде възможност на комисията да задълбочи тези показатели, ако се види, че те не измерват в достатъчна степен ефективността. Колкото до е, вниманието, което е, програмата обръща на държавите от Западните Балкани и Китай, това е, е един абсолютен приоритет в работната програма. Организирахме срещи с представители на Китай, за да работим по фалшификацията на холограми и заедно с държавите членки се опитваме да подобрим правоприлагането заедно с е, Китайско министерство на, е, за обществена сигурност. Е, колкото до Европол, Европол участва с пълна сила в тази програма и актуализирания вариант напоследък е съвместна резултат съвместната работа на Европол и комисията. И стратегията, която разработваме, е възоснова на инструкциите, не, ами а, информацията от Европол за това къде а, трябва да се наблегне в а, така че Европол играе важна роля в тази програма. И второ, експертният опит на Европол се използва. Те организират обучение, семинари. Освен това, имат мисии е, на място в някои държави членки, за да подпомагат е, работата им на място. И операциите по техническа помощ е, също, в които те участват. Колкото до годишната работна програма, тя се одобрява от комисията след е, като е актуализирана стратегията на Перикъл с участието на е, ЕЦБ и Европол, оценяваме стратегията Перикъл, на база на която е, е одобрена работната програма и това се обсъжда в е, Европейската работна група по фалшификатите. Те изготвят е, работната програма. Ето защо комисията и в миналото не е, би, не е била за това да се въвежда делегиран акт по делегация за приемането на годишната програма. Е, най-сърдечно благодаря на комисията, на, на представители на ЕКФИН. Обикновено нямаме така обичай да имаме срещи с вас, така че благодаря ви за е, това. Благодаря и на докладчика, господин Де Йонг, и на госпожа Чиничи за нейния принос. Е, преди да се раз... отидете, да засегнем и последната точка Всъщност ще премахнем, ще отпадне последната точка, която беше за пътническите регистри. Е, приятен уикенд. Следващото заседание ще е на 15 октомври.